Um, благодаря, колеги. Моля, ако обичате, напускайте залата по-бързо, за да можем да започнем с обясненията на ВОД. Вие знаете ли колко? Благодаря, колеги. Започваме с обясненията на ВОД. Господин Малу има думата за една минута. Господин Малу, ще вземете ли думата? Господин Малу. 664 е вашето място. Давам думата на господин Готиерес приятел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Европейският парламент поиска сериозно вмешателство от страна, сериозна намеса от страна на Комисията за защита на търговските марки. Важно е Европейска комисия да има законодателна, да прояви законодателна инициатива, за да не се загубят тези марки. Има хиляди граждани, които се страхуват за своето съществуване, за своето производство. В Европейския съюз имаме съвет, имаме съответните инструменти за да е, защитаваме своите марки. Искам да помоля комисията да обърне внимание на единодушния днешен вод на парламента и да предприеме нещо за защита на нашите производители от нелоялната конкуренция, идваща от други части на света, защото тук става дума за качество и за закрила на марки. Госпожа Шойдрова, една минута. Благодаря, госпожо председател. И аз бих поясня защо гласувах за този доклад. Е, удължаването, разширяването на географската защита за не селскостопански продукти е, е според мен важен сигнал за Европейската комисия, която би трябвало да изготви законодателно предложение в този смисъл. Това е полезна стъпка и е необходима стъпка, за да може да се защити е, да се защитят е, традиционните занаяти. За мен е важно е, също, че част от доклада означава, че ще се предаде на бъдещите поколения традицията, традицията и познанията. Парламента също така подчертава колко е важно да се инвестира в това. Благодаря, госпожа Стайлер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя вижени Розиер за това 600 души фактически подкрепиха принципа за разширяване на географските обозначения за неселско-стопански продукти. Аз представлявам Шотландия, където са някои от най- периферните райони на Европейския съюз продукти, като карираните шотландски платове, пък и други, се заслужава да бъдат защитени. Трябва да се обърне внимание на факта, че мнозинството от, от депутатите подкрепиха разширяването на географските обозначения за неселско-стопански продукти. А това е което е, комисията предложи, което съветът предлага сега. Трябва да се упражни натиск е, върху комисията и членки да продължат нататък тази работа. Госпожа е, Гил. Благодаря, госпожо председател. Създаването на една а, европейска система за защита на географските указания е много важно за всички продукти. Много е важно сега това да бъде разширено, за да включи автентични продукти. Практиката обаче е в някои държави имат, използват много различни дефиниции на защита, което създава съвсем различно равнище на защита за местните производители. Именно за това днес гласувах за приобщаване на неселскостопанските продукти. Например, производството на продукти, които са, например, порцелан и така нататък. Това са много важна част от наследството на моя избирателен регион и аз наистина настоявам комисията да ги защити. Госпожа Морвай. Благодаря. Аз подкрепих този доклад. Защо го направих? мнението ми е свързано с законодателството в Унгария в тази област. Според това законодателство произведенията, характерни за определена нация, подлежат на закрила. Ето защо се радваме, че толкова много хора се интересуват от темата. За нас е важно хората да се интересуват от Унгария, от характерните за страната продукти и стоки. Има разли... има много унгарци, като Ференц Пушкаш и други, които са свързани с унгарската история и Европа. Припомням, че имате само една минута. Hvala za besedo. Sam sem torej mnenja, da so geografske označbe. Благодаря. Мисля, че защитата на географските указания за днес селскостопанските продукти е нещо добро, защото това ще доведе до по-голяма прозрачност и ще помогне на потребителите да правят по-добър и по-информиран избор. Искам да подчертая, че географско Европейското указание не води автоматично до проследимост. Е, ние трябва да осигурим проследимостта, е, като добавяме мерки с цел постигане на по-голяма безопасност и контрол на пазара. Има нещо, което е много важно за зелените, а именно, че доклада не включва достатъчно информация за интелектуалната собственост на новите продукти. Трябва да се проведе също така и оценка оценка на въздействието на мярката за разширяването на защитата да включи не селскостопанските продукти. Благодаря, госпожо председател. И аз гласувах за доклада, каза господин Спишил, защото съм убеден, че ако има защита на указанията, на географските указания за селско-спанските продукти е логично да бъде разширено и за неселско-стопанските продукти, което ще доведе до обединяване на системата и по-голяма ефективност при защита на нашите продукти на европейско равнище, а не 28 разпокъсани системи на защита, които са различни помежду си. Важно е това да не налага допълнително бреме на предприятията. То е доброволно Нищо не им се налага от Европейския съюз е, и това е важно. Благодаря. Предложението за разширяване на географските обозначения за не селско супански продукти е много важно, тъй като едните и другите продукти са част от растежа. Те са специфични за съответните райони на Европейския съюз и именно по този начин ние зачитаваме европейските ценности. Създаваме нови работни места, подкрепяме малките и средни предприятия и правим всичко възможно да помогнем не само на селско-стопанските райони, но на всички райони на Европейския съюз. В Харватия ние имаме много неща, които бихме искали да покажем на света – Нашите селско-стопански продукти са признати а, като високо качество. Пример, такива са мандарините, зехтина, хлобасите, но същото се отнася и за дървените играчки и за други неселско-стопански продукти. Благодаря, госпожо председател, казва е, Шон Кели. Аз гласувах за и присъствах на дебата с нощи и стана ясно, че повечето евродепутати бяха за, което пролича и в вода. Имахме 694 гласа за. Няма съмнение, изобщо никакво съмнение, че тази защита е, помогна на селско-стопанските продукти, сега ще помогне и на други продукти и ще подобри продажбите в тази сфера. Това ще се даде и ще защити работната заетост. Аз се надявам, че комисията ще направи усилия да а, внася приложение в тази сфера. Госпожа Бехин. Благодаря. Приехме доклад, в който поставяме искането държавите да приобщат неселско-стопанските продукти към защитата на географските указания. Целта е да защитим отличните продукти, които имаме в Европа, ето в Италия, моранско стъкло, карарски мрамор и така нататък. Мисля, че това е стъпка в борбата срещу фалшификатите, марката направено в Европа ще бъде подкрепена но ние предпочитаме списъкът от стоки да бъде безплатен. Uh, Благодаря, госпожо председател. Географските, защитата на не селско-стопанските продукти, чрез разширяване на географските обозначения към тях, ще помогне и на потребителите, които по-лесно ще могат да правят своя избор. По този начин хората ще могат да разчитат на по-качествени продукти. Тази стъпка ще помогне и на производителите. Ще помогне за задържане на населението в районите, в които те са установени, особено селските райони. Това въжи за най-бедните райони на източна Латвия с особена сила. Господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за този доклад, който беше внесен от колега, мисля, че не е чак толкова важно да спорим а, за а, това на равнище Европейския съюз. Не става дума само за занаяти и за крила на местното производство от конкуренцията, но това е защита и на потребителите, за да може крайните потребители да получат информация. Но това, което не се споменава тук, е а, разширяването на защитата на международно равнище. Ако Европейския съюз е единствената страна, единствената единствената организация, която осигурява защита. Именно аз за това смятам, че трябва да се е, започне отново е, споразумението ТРИПС господин Маулу. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че е много важно, че приехме днешния доклад. Ще ми се комисията да побърза с действията и да бъде твърда по отношение на доброто законодателство. В датската история, например, има хилядолетно и културно наследство, което ще бъде под защита. Нашите малки и средни предприятия ще станат по-конкурентоспособни под тази защита. Качеството е решаващо of votes on the extension of geographical indicators to non-agricultural products. We now move... С, Сега преминаваме към доклада на госпожа Михайлова. Дам думата на госпожа Морва е за една минута. Благодаря. Разбира се, че подкрепих този доклад подкрепих това Гърция да получи повече средства от европейския бюджет. Но както споменах по време на изказването си, според мен гръцките граждани трябва да контролират разходването на тези средства. И когато се установи, че с европейски средства се финансира корупция, веднага трябва да се подава сигнал, така както направих аз на времето, когато в Унгария имаше е, манипулации с закупуването на земи. Аз самата Установих тогава, че има манипулации с арендаторските договори и европейските средства. И, е, поставих проблема пред Европейската комисия, която се обърна към ОЛАФ. Благодаря, госпожи председател. Подкрепихме една конкретна мярка като по този начин ще се помогне и на Гърция да има по-бърз достъп до европейските фондове. Но и други европейски страни също изпитват проблеми в финансирането на стратегически проекти, липсват им средства за съфинансиране. Затова призовавам Европейската комисия да помисли за оказване на помощ при освояването на европейските фондове в други страни членки. Особено 8-те страни членки, които изостават в е, освояването на фондовете и за които бе създадена специална работна група от комисията. Рамките, в които се освояват тези фондове, трябва да бъдат опростени, за да може средствата да се освояват колкото може по-бързо. Призовавам също така правителствата да улеснят прилагането на проектите, защото хората много пъти са затруднени. Господин Кели за една минута. Благодаря, господин председател. А, говорихме от НП, е, е, когато господин Ципрас беше тук. Но ние казахме, че ако искаме да създадем един сериозен пакет, Европейския съюз е, ще го срещне по средата на пътя. Той извърши своето пътуване. Ние знаем колко беше трудно. Но сега вече ние сме стигнали на. сме направили напредък. Аз мисля, че трябва да се подобрят нещата. Ако покажем, че структурните инвестиционни фондове да бъдат по-меки по отношение на Гърция, трябва да го направим. Гърция всъщност е, е ударена много тежко от кризата с миграцията. И сега господин Поспишил има думата. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз се въздържах при гласуването. Не защото не искам да а, се помогне на Гърция. Знам положението, в което тя се намира. Но бях готов а, да подкрепя доклад, който би а, препоръчал изключение, така както беше е решил съвета за периода 2014-2020 година. Причината, по която, поради която не гласувах за доклада, е, че комисията всъщност не представя правила за периода 2007-2013 година. Тоест, това е едно предложение с обратна сила, нещо, което е проблематично а, мисля, че трябва да гледаме в бъдещето, а не към миналото. А, да се позоваваме на устарели правни норми. Благодаря. Господин Палчак, благодаря, госпожо председател. Това предложение се отнася за помощ на Гърция да повиши частта си в бюджета със съфинансиране в размер на 100% чрез в програмния период 2007-2013 и 2014-2020 година Предоставянето на тази помощ е необходимо не само за да помогне на гръцката економика, но да помогне и на конкурентите на гръцката економика. Основната цел е да се помогне на гръцкото правителство да извърши реформите, за да може Гърция да се върне сред най-напредничевите и развити държави в света. Здравето на Гърция, здраве и за Европа. Гласувах за. Господин Полчак сега. Благодаря, госпожо председател. Подкрепих е, предложенията в този доклад, Чато цел е, разбира се, да се помогне на Гърция. Е, не бих гласувал за господин Ципрас, но въпреки това съм за това да се подкрепи една страна, която се намира в трудно положение. Това е европейската солидарност в действие. Тези сумата, която ще се прибави към сега с наличните средства за тази година и за до година, не е особено голяма. Като се има предвид, че тези средства ще се използват за даване на нов старт на гръцката економика. Може би би трябвало да формулираме по-стриктни условия а, за използване на средствата за конкретни цели. Господин Мариас. Благодаря, господин пред... господ, за този доклад, защото мерките, които трябва да бъдат предприемти за подпомагане на Гърция са решителни, защото това е една държава, която страда поради програмата за економическите ограничения, която обедни страната. Те бяха наложени и намалиха публичните инвестиции, без които пък не може да има съфинансиране, така че не могат да се използват тези фондове. Именно за това тези мерки трябва да бъдат решителни, за да можем наистина да направим крачка напред в един период, в който Европейския съюз с тройката ни обедни. Първо ни удрите с пръчка, след това ни давате бомбонче. Не, благодаря. Програмите, които ни бяха наложени. Сега давам доклада на госпожа Елени Теохарус. Господин а, Поспешил, госпожо председател, аз гласувах за доклада. Защото а, той е, предвижда да се окаже подкрепа за развиващите се страни. А през последните период нашето участие в Фонда за развитие се отвои. И ние обаче искаме да знаем, че средствата, които отделяме, се използват ефективно. Защото ясно се казва, че при разпределенето на тези фондове трябва да съществува по-тясно сътрудничество с местните власти, а не само да се работи с централната, централната власт, където много пъти не е ясно къде отиват парите и не е ясно до каква степен те стигат онези, които се нуждаят от тях. Приветствам доклада и гласувах за него. Благодаря. Отново благодаря, госпожо председател. Гласувах за този доклад и не беше трудно да го направя, защото повечето евродепутати бяха за. 506 бяха за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 там се извършва най-голямата част от работата и ако, хор, и ако там се работи ефективно, хората ще бъдат доволни и живота им ще бъде подобрен. Хората отчитат местното равнище на самоуправление, като се отиде по-нагоре, парите не се харчат така, както трябва да бъдат изразходвани. Това е добър доклад, ще даде възможност възможност на развиващите се страни да използват средствата. Господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Както всички знаем, Европейският съюз е един от най-големите донори в света, като е един от най-богатите континенти. Наш дълг е да помагаме на другите и като правим това, това трябва да стане чрез сътрудничество с местните власти, с общинските власти. Защото много често районите извън столиците са моторът на развитието на страните, с които споделяме нашето богатство и не трябва в никакъв случай да забравяме за периферията. Това въжи за всички страни. Не само за развиващите се страни, но също и в моята страна Латвия съществуват големи разлики между столицата Рига и е, регионът Фатгере, къде, който е, който е най-бедният район на страната. С това сътрудничество ще постигнем много. Благодаря, господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. И аз също подкрепих е, доклада на колегата, не само защото Смятам, че местните власти са важни а, а просто защото смятам, че те са по-добре подготвени да прилагат европейските закони и да защитават а, интересите. Те защитават а, субсидиарност, размерността, Мисля, че доклада защитава, заслужава защита. Това, което е важно според мен е ролята на местните органи да бъде отразена в бюджета бюджетите. Ние не говорим за това много често, но тогава, когато някои от правителствата надвишат зададените цели за а, поетия дълг, местните органи всъщност а, нищо не могат да направят. Централното правителство в крайна сметка не е чак толкова добро по отношение на економиките.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 Много ви благодаря. Аз подкрепих и този доклад, и то по, първите причини, по същите причини, по които подкрепих и предишния, защото тук става въпрос за европейски средства, които трябва да бъдат изразходвани законно, а не да се разпределят зад колисно между приятели. Но искам да се върна на това, което казах в предишното си изказване. В Унгария се случи точно така с помощите за селското стопанство. Така че се обръщам към всички, както в Европа, така и в Африка дори, да контролират изразходването на средства и ако имат доказателства за нередности да се обръщат към съответните органи. Ние вече го направихме, обърнахме се към Европейската комисия, те сезираха Олаф, и Олаф вече води разследване. Закривам заседанието до 3 часа.